Народна партия. Не, извинете ме, е, казва председателят. Трябва да ви съобща, че компетентните белгийски органи е, номинирали в резултат на е, преки избори е, Жан-Клод Морко. На 16 е, юли 2009 година неговият мандат е изтекал. Освен това, българските компетентни власти ме информираха, че депутатката Желева е външен министр на Република България. Аз поздравявам колежката с избора и на този пост, който не може да се сравни с <clears throat> депутатското място в Европейския парламент. Съгласно член 7, алинея 3, и съгласно член 4. Нейният мандат приключва на 27 юли 2009 година. Освен това, трябва да ви съобща следното. Белгийските компетентни власти информираха, че господин Марк Тарабели ще заеме мястото на господин Марко от 16 юли 2009 година, а българските компетентни власти ме информираха, че господин Андрей Ковачев ще замести госпожа Желева от считано от 27 юли 2009 година. Съгласно член 9 и други е, разпоредби в нашия правилник. Е, ново номинираните депутати ще могат да е, участват в работата на Европейския парламент, след като декларират по надлежния ред, че е, няма пречки за упражняването на тази дейност. Групата на европейските консерватори и реформисти ме информира, че Андреа Скот е, от 27 е, юли 2009 година вече не е член на тяхната група. Още една информация. Европейската народна партия и социалистите, както и зелените, европейските консерватори и реформисти и Европа на свободата и демокрацията са внесли е, изменения в предложението за числени